So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, добро утро, драги колеги. Мисля, че наистина е време да започнем заседанието, тъй като ни предстои мащабна задача. Гласуването върху преработената директива за аудиовизуалните медийни услуги. Преди това обаче искам да ви съобщя някои организационни детайли. Най-напред е, точка първа от дневния ред. Приемане на дневния ред. Има ли възражение, има ли предложение по него? Явно не. В такъв случай приемаме дневния ред. Точка втора от дневния ред. Приемане на протокола от заседанието от 23 и 24 януари. Проект на протокола е предоставен в огромната купчина документи в вашите папки на местата пред вас. Предлагам протоколът да се смята за одобрен, ако до края на заседанието не постъпят възражения. Така стигаме до точка трета от дневния ред – обявление на председателя. Най-напред искам да ви уведомя, че имаме превод за следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, у... чешки, унгарски, полски, румънски, български и словенски. Искам също да ви припомня, че заседанието се излъчва на живо в интернет, както е обичайно. Също така искам да ви уведомя, че решенията от заседанието на координарите от 22 март които ви бяха изпратени по електронна поща на 24 март, следва да се смятат за официално приети, тъй като не са поступили възражения в срока до 28 март. Поради това решенията на координаторите на това заседание се смятат за приети. Господин Граматикакис е поискал думата за кратко за да ви уведоми за нещо много важно и много приятно. Ще ви дам думата, но ви моля да бъдете много лаконичен. Благодаря. Господи, госпожо председател, казахте, че става дума за интересна, прекрасна проява. Искам да припомня на е, колегите, че в среда на 3 май, свързана с гръцката цивилизация – ще има реч на професор за Европа и отражението на старата гръцка цивилизация върху европейския континент и ще има представяне на гръцките острови. Това е в 7 часа вечерта. Е, в 7 часа вечерта ще има изпълнение на музика от Монтеверди в изпълнение на националния ни оркестър. Очаквам да ви видя там. Да, благодаря. Благодаря ви много за това съобщение. Благодаря също и за това, че организирате тази прекрасна проява. Мога още от сега да кажа, че тя със сигурност ще бъде прекрасна. Така стигаме до гласуването. Всички виждате, огромната купчина документи на масата пред нас. Е, това е списъкът за гласуване в съответствие с проекта на доклад. Има двама е, с докладчици. Е, Сабине Верхаян, Петра Камере Верт. 9 октомври 2016 година беше срокът за внасене на изменение. 950 са измененията. Като изменения са поступили и от Енви, Имко, Юри и Либе. Така че общият брой на измененията заедно с нашите 950 е към 1400. Това показва какво е значението на акта. Без е, невероятната подкрепа и помощ на Стефани и Франческа нямаше да можем да организираме това гласуване и за това искам да използвам възможността веднага да благодаря на Стефани за свръхчовешкия труд, който положи тя през последните няколко месеца. Искрено ви благодаря за вашата работа, тя без прекрасно качество. Мисля, че говори от името на всички, изразявайки тази благодарност. Действително се справихте прекрасно. И също искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на сътрудниците, както и на нашите собствени сътрудници Катерина Ван Манголт и Дима Кунат, които също работиха много усилено почти до срив. Благодаря ви. Благодаря ви за а, това, че ни помогнахте. Благодаря и за оживените дискусии с докладчиците Сянка. В крайна сметка успяхме да оформим много добри компромисни изменения. Сега давам думата на Сабина Ферхайен, след което ще гласуваме. Благодаря. Да. И аз искам да благодаря на колегите от секретарията, в частността на Стефани Биязоли, Искам да благодаря на всички наши сътрудници и на тези, които работиха заедно с нас, Джино и Катерина. Онези, които се нагърбиха с тази Херкулесова задача. Работата върху проекта на доклад, предложенията, които ви даваме за гласуване и изменения – е, са е, изработени по не много обичаен начин, след срещи с всички заинтересовани, след много открит и прозрачен процес по тази тема. Всички знаем, че тук са се засичат много различни интереси, в политическите групи се изразяват различни становища и това не улеснява постигането на компромиси. Е, доказателство за това е дългото време, което трябваше да посветим на работата върху този доклад е, и на постигането на резултати. Е, надявам се, че цялата работа, която свършихме, за да балансираме този доклад, ще бъде ползотворна. Особено преди гласуването в съвета. Вярно е, че е, някои ще пролеят сълзи на неудовлетворение, други сълзи на радост, но в крайна сметка компромисът е същината на доклада. Е, успяхме да изработим балансиран доклад, който отразява цял спектър от интереси. Благодаря на всички, които бяха с нас в този процес и инвестираха толкова много труд и усилия в крайния резултат. Председателят. Да, благодаря. Стигаме до гласуването. Ще се опитам да се справя максимално бързо с това гласуване, но същевременно и максимално внимателно. Възможно от време на време гласуването да се удължи докато преодолеем всички точки, които трябва да гласуваме. Понякога ще трябва да прелиствам по няколко страници, за да стигна до мястото, откъдето трябва да ви насоча за гласуване. Е, надявам се обаче да се справим с успех. Е, рядко имаме такова обемисто гласуване в Комисията за култура. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 349. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до изменение 355. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Всъщност, нека проверим чрез електронно гласуване. Всички ли носите картите си за гласуване? Край на гласуването. Приема се. Така стигаме до компромис 3. Не, то отпада. Изменение 378. За. Против. Извинете. Казва председателката. Изменение 378. Намерихте ли го? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 379. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение МВ-20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Така стигаме до изменение 381 на страница 10. За, против, Въздържали се? Отхвърля се. 382 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 383 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 384 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 390 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 391 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 392 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 394 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 397 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 398 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до изменение 400 на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 401 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до изменение 403 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 405 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 406 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 407 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 408 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това се нарича хоризонтално изменение. Съгласувано е с докладчиците в сянка, така че сега ще гласуваме хоризонталното изменение. За. Против. Въздържали се? Да, мисля, че е по-добре да гласуваме по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 срещу 9 гласа приема се. Така стигаме до изменение 409. 409. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега изменение 65. Тоест, Една минута. Да. 410-то изменение. Къде се намира то? Да. Сега стигнахме до изменение 410. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа против, 2 за. Отхвърля се. Така стигаме до компромисно изменение 8 за. Това е правилното. Компромис 8 за, против. Въздържали се, приема се. така стигаме до компромисно изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до изменение 836. 836 за, Да, да, моля сега да прелистите. 836 намерихте ли го на страница 28? На... При председателката се намира на страница 37. Но изменение 836. За, против, Въздържали се. Отхвърля се. Така, стигаме до 837. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 953. И сега трябва да прехвърлим доста страници. 953-то изменение трябва да намерим. ще изчакам докато шумоленето на страниците се преустанови и всички сте намерили по правилната страница. Изменение 953 намерихте ли го на 55 страница? За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Деветстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 955 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 956 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 958 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 957 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 960 за. Против. Въздържали се. Мисля, че тук трябва да направим проверка. Гласуваме по електронен 5. 960-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 959 за. Против. Въздържали се. Приема се. 900. 61 Юри 56 за. Против. Въздържали се. Не бе ясно. Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 на 7 гласа. Приема се. Така стигаме до компромисно изменение 11. 11-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 964 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до компромис 14. Тоест, да, 14, не 13. 14 и компромис бях права. Страница 69. Да, и тук трябва да се прелиства. Компромис 14. Намерихте ли го за? Против въздържали се, приема се. Така стигаме до компромисно изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 16.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 Ich habe ihn gefunden. Аз го намерих. Компромис 16. За, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до изменение 679. 679. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така стигаме до изменение 425. 425. Намерихте ли го? Не. Социалистите още не са го намерили. 425-то изменение. Да. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим как сме гласували по това изменение. Начало на гласуването. Двама души още не са гласували. Изменение 68. Край на гласуването. Отхвърля се. Така стигаме до изменение 618 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 619 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до изменение 39. 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, електронна проверка. Geschlossen. Край на гласуването. 19 на 11. Отхвърля се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. Значи, момент. Компромис 19. За. Против. Приема се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 момент. Всъщност то е същото като предишното. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Две страници по-нататък. Всички го имате. 4, 5, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири, пет, шест за, въздържали се, приема се. 460 е отеглено, 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет и трето. Трябва да отгърнете напред няколко страница. 63-то, пак повтарям. 63, ако сте го намерили. За, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, шест, пет. За, против, въздържали се, отхвърля се. 567 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 24. Преминете напред по документа. Компромис 24. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 719. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 27. За. Против въздържали се, приема се. Седем, четири, девет. Седемстотен, четиристи, девет. Намерихте ли го за, против, въздържали се, отвърля се. 750 за, против, въздържали се, отхвърля се. 751 и имко 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 757 на същата страница. 763 имко 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до 7, 5, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. девет за, против, въздържали се, отхвърля се. 764 за, против, въздържали се, отхвърля се. 760 за, против, въздържали се, отхвърля се. 765 за, против, въздържали се, отхвърля се. 762 за, против, въздържали се, отхвърля се. 767 за, против, въздържали се, отхвърля се. 768 за, против, въздържали се, отхвърля се. 769 за, против, въздържали се, отхвърля се. 758 за, против, въздържали се, отхвърля се. 770 за, против, въздържали се, отхвърля се. 771 за, против, въздържали се, отхвърля се. 772 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 786, 786. Момент да го намеря. 786. Alle gefunden. Ето го. 786. Всички ли го намерихте? За, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7, 8, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 793 за, против, въздържали се, отхвърля се. 794 за, против, въздържали се, отхвърля се. 788 за, против, въздържали се, отхвърля се. 789 за, против, въздържали се, отхвърля се. 790 за, против, въздържали се, отхвърля се. 791 за, против, въздържали се, отхвърля се. 792 за, против, въздържали се, отхвърля се. 833 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, ще проверим. 80-то изменение. Моля, гласувайте. Обявявам край на гласуването. Отвърля се. 834 за, против, въздържали се, отвърля се. 835 и имко 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35. Трябва да прелистите няколко страници напред. пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1034. Alle gefunden? Всички ли го намерихте? За, против, въздържали се, отхвърля се. 1035 за, против, въздържали се, отхвърли се. 1037 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1036 за, против, въздържали се, отхвърли се. 1038 за, против, въздържали се, отхвърли се. NV 39 за, против, въздържали се, отхвърли се. 1039 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 1039. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за, 15 против. Отхвърля се. 1040 за, против, въздържали се, приема се. 94 за. Момент. трябва да минем на 1043 след 1040, на следващата страница. 1043. За, против, въздържали се, приема се. 1044 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, преамбюла, компромис 37, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 дафür, dagegen. 114 за, против, въздържали се,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 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 Обърнете на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до имко 36 за, против, въздържали се, приема се. 336. Момент. Не. 143. 143. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144. За. Против. Въздържали се. 143. Enthaltungen abgelehnt. Liebe 6. Daf... Либе 6. Е за, против, въздържали се. Отхвърля се. 98 за, против, въздържали се. Да направим електронна проверка. Geschlossen. Край на гласуването. 16 на 14 отвърля се. Либе 7 за, против, въздържали се, Отвърля се. Компромис 45 за, против, Отхвърля се. NV9 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 7 и 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154, 155 и NV10 за, против, въздържали се, да направим електронна проверка. Geschlossen? Край на гласуването. 18-12 отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8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 въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 177. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 182. 183 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 10 и 184 за, против, въздържали се. Мисля, че резултатът не е ясен. Да направим електронна проверка. Край на гласуването. А, съвсем ясен е резултата. Просто аз не съм го видяла. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. 13. То е едно и също с 194. За, против, въздържали се, приема се. То 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199. Имко 17, Юри 11, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 200 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 201 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 222. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 51. За против, въздържали се, приема се. Компромис 52. За, против, въздържали се, приема се. И така отиваме на имко 21. Имко 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 236. За, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, отворили се. Да проверим ли? Добре. 243. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 против 7 за. Със сигурност се отхвърля. 243, 244 са еднакви. Следващо 245 за против. Въздържали се отхвърля се. 246, 247, имко 24 за. От, отпада всъщност. 248 за против, въздържали се, отхвърля се. 248 беше това. Имко 25 за против, въздържали се, отхвърля се. 250 за против, въздържали се, отхвърля се. 251 за против, 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 и имко 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 10 за, против, въздържали се, приема се. Имко 27 за. Извинявам се. Минаваме към компромис 54. компромисни изменения 54. За, против, въздържали се, приема се. Либе 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 13 за, против, въздържали се, Всъщност не е ясно, нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста шестдесет Не, извинявам се, 278. За, против, отхвърля се. 273 за, против, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 или бе 14 за, против, приема се. 19 за, против, въздържали се, Приема се. След това компромисно 55 за, против, въздържали се, приема се. 298 е следващото. За, против, въздържали се, приема се. Извинявам се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 16, същото както 299, така че минаваме към 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 17 за, против, въздържали се, приема се. Либе 17, нека да проверим все пак. Обърквам се. Извинявам се. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. NV17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Или да направим проверка. Моля, гласувайте по NV17. И край на гласуването. 10 на 19 отхвърля се. Триста и четири за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля да проверим. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за, 15 против. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 или бе 18 за, против, въздържали се. Това не беше особено ясно. Моля да гласуваме, за да проверим сега. Моля гласувайте. и край. Отхвърля се. 13 на 16. Имко 30. За, против, въздържали се, отхвърля се. 306. За, против, въздържали се, отхвърля се. 310. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 17 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че следващото е 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. Имко 31 за, против, въздържали се, приема се. Либе 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че следващото е Либе 23 за, против, въздържали се, приема се. Либе 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. С което преминаваме на 321 или б 25 заедно. Еднакви са за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, Извинявам се, имко 33 сега трябва да гласуваме. За, против, приема се. Юри 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 57, компромисно изменение 57 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Това означава следващото е 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 28 за, против, въздържали се, приема се. Така че 340 е следващото за, против, въздържали се, приема се. Либе 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, Отхвърля се. Инко 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 342 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 343 или бе 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 344 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 345 за, против, въздържали се. 345 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото отхвърля се. Преминаваме към Либе 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 347, е, извинете. За, против, въздържали се, отхвърля се. 348. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 и NV1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Деветдесет и шест за, против, отхвърля се. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателното гласуване сега. Ще гласуваме с карти. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте по именно гласуване. И край на гласуването. 17 за, 9 против, 4 въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Следващото гласуване пак поименно. Става въпрос за правилото 69C. Моля, гласувайте. Ich schließe die Abstimmung. И край на гласуването. Приема се. Мандата се приема. Дава се мандат. Благодаря ви за помощта при гласуването. Доста тежка задача, но мисля, че се справихме. Следващото гласуване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 което няма да отнеме много време. Това е въпрос за становището. Моля ви за внимание, който, който си тръгва, моля тихо да напусне залата, защото трябва да продължим. И така, сега ще гласуваме по становището за изменение на директива 2006, 112 Заставките на данъка върху добавена стойност за книги, вестници и периодични издания. Всичко е добре, което свършва добре. Искам първо да попитам дали докладчика иска да каже нещо. Не, не иска, така че преминаваме направо към гласуването. Трето изменение е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Едно за. Не, трябва да отидем на 6 направо. 6 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 е за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване. Моля всички да гласувате по именно. Гласуване с карти, гласувайте. И край на гласуването.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 че е уморително гласуването. Ще продължим след две минути.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 колеги. Продължаваме по дневния ред. Десет посетители имаме, които са студенти. Искам да ги приветстваме с добре дошли. От френското селскостопанско е, училище са всъщност те. Добре дошли. Не знам дали сте тук всъщност. Дали всички сте пристигнали, не знам дали бяхте тук по време на гласуването, но се надявам, че това, което ще, глас... ще разискваме е те първо от тук нататък, е, да бъде от интерес за вас. Надявам се да сте, останете с приятно впечатление от Европейския парламент. И така, шеста точка – която е свързана с а, проект на, на, на доклад по собствена инициатива за а, продължаващото университетско образование за дистанционно обучение в рамките на Европейската стратегия за учене през целия живот. Докладчик по това становище, по този доклад е Милан Звер. Ще му дам думата да ни запозная с доклада си, като срока за изменение, за изменение е 4 май, 14 часа. Ще гласуваме на 21 юни. Комисията ФЕМ ще ни изпрати своя становище също така. Господин Зар, заповядайте. драги колеги. Разработил съм един доклад, проект за доклад за продължаващото университетско образование и дистанционно обучение в рамките на стратегията за учене пред целия живот. Първо искам да благодаря на секретарията на парламента и на НП за положените усилия. Също искам да благодаря и на всичките експерти, които присъстваха на изслушването през януари месец. Това бе от голямо значение за проекто доклада ми. В доклада са залегнали някои основни отправни точки за успешното развитие на, на продължаващото образование и дистанционното обучение. Ако имате някакви коментари, ако имате предложения за изменение, съвети, с радост, с ще ги слушам. В Европа училищната и университетската система печели от включването на ученето през целия живот в образователната система. Ние живеем в сложно, високотехнологично общество. Това означава, че трябва постоянно да се учим, както формално, така и неформално. Не само на работното място, но също така и у дома. Трябва постоянно да се учим, Училищната система а, трябва да, да се съобразява с новите условия и реалности, така, защото образованието да бъде конкурентно. Работната ръка да бъде конкурентна и да, да по такъв начин да се избегне социалното отчуждаване и, и радикализацията на младежите. Младежите са най развимата група. улесняване на достъпа до образованието трябва да бъде приоритет навсякъде, но всъщност не стоят така нещата на практика. Защо, затова ученето през целия живот е от такова голямо значение по отношение на, на предоставянето на достъп до, до образованието и намаляване на разходите за, за образование. Дистанционното обучение е, е по-рентабилен подход към обучението и образованието, защото чрез него се избягват доста от традиционните разходи за образование. Образованието и обучението също са средство за, за борба с безработицата. Възникват обаче нови работни места, които изискват нови умения – А това става единствено чрез високо квалифицирани служители, високо осигуряването на такива. Но образоват, извинете, университетите също трябва да, да осигуряват нови видове умения, в това число предприемачески умения, които да са пригодени към пазара на труда. Също съм подчертал индивидуалния подход индивидуализирания подход към образованието така щото да се е, реализира в максимална степен потенциала на всеки обучаем. С това ще се повиши качеството на образованието и ще се намали а, броя на изпадащите от образователната система в Европа. В Европа не са достатъчно учителите, които, които използват е, цифрови технологии. И това е друга област, в която трябва да се работи допълнително. Друго нещо важно е, е Европейския съюз е, да, да изиграе своята роля по изграждането на Европейската дигитална платформа за класна стая. това ще се справим и с всички с голяма част от, от тревогите, които в момента са на ДМР. Това е друг акцент на доклада ми. В доклада призовавам за създаването на регулаторна рамка за образователната система в Европейския съюз, така щото да да функционира гладко и по еднакъв начин дистанционното обучение и неговата акредитация и признаването на, на неформално придобити умения. Най-вече в по-приложните области. Също трябва да се извлекат максимални ползи от е, е, Еразъм Плюс и дистанционния му елемент в бъдеще. Държавите членки също е, трябва да осигурят един всеобхватен подход към образованието, с което имам предвид, че всички образователни институции трябва да се опитват да се пригаждат към промените на пазара на труда. Благодаря ви за вниманието и както казах, сега с радост ще изслушам предложенията ви за изменения, както и всякакви останали коментари. Благодаря. Председателката, благодаря ви, господин Звер. Сега докладчиците в сянка, всеки има по 3 минути. Господин Неков. И първо бих искал да благодаря на докладчика Милан Звер за добре свършената работа. Той каза някои неща от гледна точка на взаимодействието между, че дистанционното обучение помага много на взаимодействието между работа и учене. В същото време това помага да се задържат хора в населени местности, които са отдалечени или слабо, слабо заселени. В тази връзка по-гъвкавите образователни системи, в частност дистанционното обучение, може да бъде решение на, на тези предизвикателства. Затова смятам, че е изключително важно да се гарантира достъпът до него и да се подобри неговото качество, за да могат младите хора да бъдат по-адаптивни към променящите се условия и по-конкурентоспособни. Тук искам да насоча вниманието върху четири основни момента. Първо, първо като докладчик в сянка ще обърна внимание на няколко ключови аспекта. Европа предвижда създаването на национални стратегии за насърчаване на дигиталните умения. Споделям виждането, че в тази стратегия трябва да се обърне по-специално внимание на ролята на учителя във всички нива на образование, в това число и в рамките на дистанционното обучение. Европейските училища и университети се нуждаят не само от адекватна инфраструктура, но и от по-компетентни и талантливи преподаватели в които да са способни да се служат с новите технологии, но и да преподават на тях. Второ, както господин Звер правилно посочва, само една четвърт от учениците в европейските училища биват обучавани от учители, които притежават адекватни дигитални умения. И ние трябва да работим в тази насока. Достъпът до обучение и преквалификация на учителите беше сериозно засегнат от финансовата и економическата криза подобряването на уменията на европейските граждани ще зависи и в голяма степен от повишаването на уменията на самите учители. Затова е необходимо да се задели финансов ресурс за тяхното професионално развитие, както и да се приложат мерки за увеличаване на привлекателността на учителската професия. Специално внимание трябва да се обърне на учителския състав в слабо заселените места и отдалечените региони, където предлагането на дистанционно обучение би могло да бъде добро решение за повишаване на тяхната квалификация. Трето, дистанционното обучение е възможно за повишаване на квалификацията и трупане на умения, без това да пречи на баланса между работата и личния живот. А, това го казвам, защото бизнесът все повече търси компетенции и умения, които да са а, изградени извън класната стая и извън университета. И тук а, дистанционното обучение се явява много добра гъвкава форма и възможност. И четвърто, въпросите, които повдига проекто доклада по отношение на необходимостта от персонализиране на процеса на учене и адаптиране на образователните системи към новите технологии и методи на преподаване са изключително важни смятам, че трябва да бъдат доразвити и ще се радвам да се сътруднича с господин Звер и с останалите докладчици в сянка, за да направим доклада наистина добре изглеждащ. Благодаря. Благодаря, господин Джамбер. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Темата на доклада е важна. Идеите, които представя докладчикът и допълненията, които ние ще предложим, могат да бъдат добра основа за дебат и да, носят, и да насочат Комисията за подобрение на Европейската стратегия за учене през целия живот. Известно е, обществото и средата, в които живеем, динамично се променят и трябва да се залагат политики, които да се съобразяват с това възможно най-добре. Докладът на колегата Звера е много обстоен, засяга важни теми, като тази за продължаващото и дистанционното образование, като средство за развитие на университетите, технологичните и финансови предизвикателства. Искам да отбележа, че докладчикът правилно подчертава, нуждата от сътрудничество между държавите членки, както и размяната на добри практики. Съгласен съм с идеята за създаване на удобна за ползване онлайн платформа, на която специалисти и експерти в образователната сфера могат да разменят практики. Държа обаче да подчертая, че за мен и за групата на ЕКР е много важен принципът за субсидиарност и се надявам този дух да бъде запазен в доклада и в такъв дух ще бъдат и промените, които ще предложим на колегата Звер. Качеството в образованието е болна тема на много държави членки, но със сътрудничество стоятам, че можем да постигнем добър напредък. Докладчикът обаче намеква, че е необходима обща регулаторна рамка. Не мога да съглася с това поради културните различия на държавите членове, които определят и техните образователни политики и практики. Точно за това и политиките на култура и образование не се регулират на европейско ниво – и се надявам да не се стига до там. В заключение, благодаря на докладчика за добрия доклад и ще изпратим нашите предложения. Благодаря. благодаря ви много. Така, господин Кючук, извинявам се, ако не произнесоха добре името ви. Благодаря, уважаема госпожо председател. Колеги, искам да поздравя като колегите докладчика за качествения му доклад. Чрез дистанционното обучение можем да преодолеем много от сегашните проблеми, в частност високата младежка безработица в държавите членки, социалната изолация, отпадането от училище на ранен етап, разминаването с уменията, които са необходими на пазара на труда. Разбира се, дистанционното обучение дава възможност за приспособяване към личните потребности на обучаваните. И всичко това в е, една обща европейска стратегия за учене през целия живот може да доведе до приобщаване е, и обучение за всички. Съгласен съм с докладчика, че обучението през целия живот е необходимост е, в днешното динамично общество, чието двигател е технологията. Освен това, приспособеното обучение е става много важно, особено за хората с особени потребности, за други уязвими групи, хора, които са без работа или живеят в отдалечени райони. Дистанционното обучение и образование трябва да се акредитира при е, същите правила, както е, обучението чрез физическо присъствие, разбира се, като се вземат предвид неговите специфики. Е, съгласен съм е, обаче, е, че от дистанционното обучение е акцент в доклада. Мисля, че трябва да се обърне внимание и на предизвикателствата, свързани с е, по-напредналите форми на академично образование, особено липсата на финансиране за такова образование. Необходими са по-добри услуги за студентите. Това също трябва да намери място в доклада и е, също така повишаване на квалификацията на преподавателския състав, е, включително придобиването на повече цифровизирани умения, умения за боравене с цифрови средства също трябва да намери място. Благодаря. Мартина Михелс. Благодаря ви, госпожо председател. Според нас докладчикът е представил много интересен проект на доклад и ние искаме да му благодарим за това. Аз обаче искам да подчертая следното. Има право на обучение през целия живот. Според нас обаче не трябва да вървим към модус на приспособяване, който се превръща в задължение, в тегоба – Вярно е, че растат работните места, където са повишени изискванията за квалификация. Очевидно трябва да се занимаем с този въпрос и вие го подчертавате. Държавите членки категорично имат задължение да гарантират придобиването на подходящи умения и е, наличието на по-целенасочени оферти в областта на образованието, ако мога така да се изразя. Учениците и студентите трябва да се приспособяват към по-несигурни условия, както е посочено в точка четвърта. Обаче, говорейки за несигурността, не бива да допускаме по-голяма конкуренция при по-несигурни условия на пазара на труда. Всъщност, необходима е промяна в познанията. една от промените е, може би е свързана именно с цифровизацията. Знаем, че цифровизацията води до фундаментални промени в нашето общество. Може би тези процеси могат е, да се използват, е, за да се развива предприемаческия дух. Трябва да говорим за познания и умения, които позволяват на младите хора включително да могат да представят своите възможности на пазара на труда, така че да могат да си намерят работа. И разбира се, трябва да се създадат и работни места, които те да могат да заемат. Що се отнася до структурните изисквания, образованието е дългосрочна инвестиция. Знаем от е, множество проучвания, че могат да се наливат много пари в различните степени на образованието, но тези инвестиции ще бъдат на празно, ако не се инвестира в началното и в гимназиалното образование. Що се отнася до висшето образование, то трябва да е част от цялостното финансиране на образователната система – Полезно е да се посочи, че е, Европа допринася за полезен обмен е, чрез различните програми. Очакваме сътрудничеството си с докладчика. Благодаря. Следващия докладчик Сянка по отношение на политическите концепции, които засегна и Михаил. Е, мисля, че обучението през целия живот е баланс. Е, между необходимостта да можете да си намерите работа и личното обогатяване и възможността да се справяте с трудностите. Е, мисля, че не става дума за едностранни процеси. Винаги е на лице, на лице равновесие между тези два елемента. Е, много се радвам, че съществува тази стратегия, която предвижда даване на възможности, повече възможности на хората в различни възрастови групи. Прави сте, че трябва да се започне от е, малките деца, защото там се залага основата. По време на нашите изслушвания беше много интересно да чуем това, което казват дори и специалистите от висшето образование – за възможностите за дистанционно обучение там. Младите хора, които имат по-неблагоприятни условия в живота си, могат чрез дистанционно образование да преодолеят тези неблагоприятни условия. Това им дава допълнителни възможности да развият собствения си капацитет и идеите си за това какво искат да постигнат в живота. За това, за мен е много важно да отразим възможността за дистанционно обучение в съчетание с семейния живот и като възможност за жените, тъй като то много ги улеснява. Също така по отношение на беженците и мигрантите, възможностите за дистанционно обучение са фундаментални. И мисля, че когато предлагаме изменения, ние най-вече ще се съсредоточим върху това. Благодаря. Имам още две искания за изказване. Моля да се ограничите до две минути. Най-напред Джули Уорд. Благодаря. Аз съм привърженик на обучението през целия живот. Мисля, че в съвременното общество то е задължително. И не трябва да се учи само с оглед на работата. Ние е, не бива да мислим за хората в смисъл те да се подготвят е, да бъдат чаркове на машина, която през цялото време бълва пари. Не, не е това целта на ученето през е, целия живот. Ние подкрепяме ученето заради самото учене, заради това, че то е ценност само по себе си. И мисля, че тук трябва максимално да приобщаваме различни групи в неблагоприятно положение – жени, маргинализирани хора, всички. Е, искам да ви кажа нещо е, за баща си. Той беше е, учител в училище. Когато се пенсионира, си направи компютър. Може би е по-компютърно грамотен от мен. Когато отидох при него преди няколко месеца, той се беше записал в курс в интернет за изграждане на роботи. Той сега е повече от 80 годишен и разбира се не се стреми да се научи как да строи роботи, за да си намери работа. Значи, ученето е, ни съпътства от люлката до гроба и ние трябва да създадем възможности за него всестранно. Много интересна ми е концепцията грамотност с оглед на заетостта, трудова грамотност, успоредно с компютърната грамотност, тъй като заетостта с оглед на ня... Грамотността с оглед на някакво занятие дава на всеки, невъзми... независимо от възрастта, от пола, от образованието, от заниманията, възможност да се занимава с нещо полезно. И това носи само полза на обществото. Благодаря. Кристина Либацка. Благодаря ви. Най-напред искам да поздравя докладчика. Работих с него по няколко други доклада. Мисля, че сегашният му проект на доклад е прекрасен. По отношение на дистанционното обучение, искам да откроя два аспекта. Вече съм казвала на колегите нееднократно, че живеем в времена на непрестанни промени. Сега можете да получите диплома много по-бързо от всякога. И за това, според мен, трябва да а, утвърждаваме ценности, свързани с уменията. И второ, Вземайки повод от казаното от Джули Уорд, трябва да дадем възможности е, хората в някакъв момент да направят това, което са искали през целия си живот, но не са имали възможност за него на по-ранен етап. Е, да... Обучението през целия живот може да се превърне и в, стра... в страст. Съгласна съм с колегите, които казват, че свръхрегулирането няма да доведе до утвърждаване на дистанционното обучение, но несъмнено ние на ниво Европейски съюз се нуждаем от някакви стимули. Трябва да създадем необходимите условия и изисквания за развитието на този тип обучение. И още нещо. Дистанционното обучение е много полезно, защото то предполага мултидисциплинарност. Хора с различно образование, подготовка се обединяват в името на това обучение. И също така е възможно да възникнат много лесно различни форми на обучение с международен елемент. Извършва се обмен между различни страни, така че дистанционното обучение в това отношение е много обогатяващ тип обучение. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Господин Земерсън, не знам дали госпожа Земерсън. А, вие сте там в онази част на залата. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за проекта на доклада. Ние го приветстваме. Той до голяма степен съответства на усилията на комисията в тази сфера – и съответства на препоръките на предстоящото за обнародване на 24 май наше съобщение за модернизацията на висшето образование. Много е важно да се улеснява ученето през целия живот и социалното приобщаване в най-широкия смисъл на думата. Приобщаване на възрастни хора, на хора с увреждания, беженци. Е, там сме свидетели вече на някои много новаторски подходи към интеграцията. Е, трябва да приобщаваме и хората, които живеят в по-далечените и селските райони. Съгласни сме, че обучението от разстояние е много важно – за придобиване на повишени умения и квалификация в нашата високотехнологична глобализирана среда. Но също така приветстваме и коментарите за това, че то допринася за личното развитие. Ние не се стремим към обучение през целия живот, само за да могат хората да работят. Това обучение допринася за личното изграждане и самоусъвършенстване на хората. Е, за тяхното по-качествено функциониране като членове на обществото. Е, ние е, приветстваме това, което се препоръчва за индивидуализираните подходи, както и за цифровото обучение. Обучението, което предлага цифрови умения, защото много често има склонност да се придържаме към по-традиционни е, присъствени форми на обучение. Е, онлайн обучението често е, е наистина лидер в своята област и след него върви обучението в класната стая. Висококачественото дистанционно обучение не трябва да бъде втори избор, а по възможност първи избор, ако е най-подходящо за хората. Искам накратко да кажа нещо за препоръките на европейско ниво. Тук се говори за създаването на платформа в интернет. Комисията е, неодавна направи подобна инициатива, платформа за образованието, където хората, работещи в областта на дистанционното обучение, могат да споделят своя опит – Приветстваме споменаването на портала за обучение в интернет. През януари организирахме среща на представители на държавите членки във връзка с поделянето на опит за преподаването в интернет и мисля, че естонското председателство ще прегърне тази тема сред своите приоритети. Благодаря ви. Благодаря. Господин Звер, искате ли още веднъж думата? Да, благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да благодаря на всички, които участваха в дискусията. Темата има много положително звучене и затова с истински се радвам, че имах възможност да работя върху проекта на този доклад. Висшето образование и дистанционното обучение могат много да допринесат за това образованието като цяло да стане по-достъпни за всички. Мисля, че и висшето образование, и образованието в степените след висшето, и дистанционното обучение – могат да допринасят за по-голяма за по-голямо приобщаване. Ние всички искаме младите хора да остават на село, да не бягат от селата. Това е, е може би един начин да ги задържим, но не единственият, разбира се. Държавите членки трябва да създадат благоприятни условия за младите хора в селата, добре е те да имат там висок стандарт на живот и да имат възможности за обучение, така че да имат чрез него и достъп до пазара на труда. Разбира се, ако един младеж живее на друго място, това не е непременно лоша поличба за бъдещето. Обратното е поне така мисля аз. Също така говорихме за платформите в интернет и за общата нормативна уредба. Когато казах обща регулативна платформа или обща нормативна уредба. Нямах предвид, че Европейският съюз трябва да приема всички необходими актове за дистанционното обучение. Аз просто имах предвид, че Европейският съюз трябва да даде стимули на държавите членки да направят собствена нормативна уредба. Далеч съм от мисълта да предлагам хармонизация. Просто мисля, че уредбите на дистанционното обучение трябва да бъдат по-подобни една на друга. Естествено, образованието е от изключителната компетентност на държавите членки, но Европейският съюз е създал инструменти, чрез които доста ги е подпомогнал и продължава да ги подпомага в областта на обучението. Значи Европейският съюз има за своя мисия да помага на държавите членки, а не да се меси в работата им. Бих споменал Европейската рамка за квалификацията. Тя е една много успешна инициатива. И последното, което ще кажа, е да изразя съгласие с всички, които казаха, че пазарът не следва да диктува образованието. Пазарът не може да бъде единственият показател, с оглед на който да се развива образованието. Но е, пазарът не може и да бъде пренебрегван, защото уменията, които са необходими на пазара, имат отражение върху програмите и плановете, по които се преподава в класните стаи. Е, нерядко класните стаи са с затворени врати, представащото на пазарите. а е необходимо учениците да получават не само професионални умения, но и общи човешки умения, социални умения, които им позволяват активно и добре да функционират в обществото. Благодаря за всички ваши изказвания. Мисля, че с ваша помощ моят доклад накрая ще стане чудесен. Благодаря. 4 май, крайен срок за измененията 2 часа. Желая на вас и на всички доклади в сянка успех. Ще направите добър доклад. Много ви благодаря. Ще се срещнем отново тук в 3 часа за заседанието на Комисията по култура по въпроса за Евронюс. Сега в 11 часа предстои заседание на координаторите. Ще направим кратка почивка и започваме с координаторите в 11 часа.